На 20 октомври неговият брой. Незаконната сеч отговаря за около една пета от емисиите на парникови газове, произведени от човек, повече от самолетите, автомобилите, влаковете и корабите. Тя заплашва също и местното население, което зависи от е, вестниците и биоразнообразието. Още един вестник, е, всъщност това не е вестник, а списание, Economist, 23 август тази година. Ако сечем по малко дървета, подобно на Бразилия, за 8 години, ще спестим 6 пъти повече въглерод от колкото направи ултразелена Германия посредством един от най-скъпите в света режими за ВИ. Най-добрият начин за да имаме зелена планета е да опазим дърветата. Това исках да покажа колко е важна темата. Искам да спомена и две цифри. Незаконната дървесина възлиза на около 100 милиарда щатски долара годишно. Интерпол смята, че незаконната сеч отговаря за около 30% от производството на дървесина. Сега преминавам към самия одит, неговите заключения и препоръки. Преди да премина към резултатите на одита, бих искал накратко да въведа темата, като кажа, че програмата стартира през 2003 година. Става дума за плана за действие СЛЕКТ. Той се състои от два компонента – предлагане и търсене. Що се отнася до предлагането, целта беше и все още е да се укрепи е, управлението на горите и производството на дървесина в държавите, които я произвеждат, а търсенето е да се прекрати вноса на незаконно добита дървесина в Европейския съюз. 2005 година имахме е, създадена схема за внос на дървесина от държави, които и това е основна част на плана, са част от доброволните споразумения за партньорство с Европейския съюз. Тези споразумения са споразумения между Европейския съюз от една страна и изнасящите дървесина държави. Като двете страни по тези споразумения обещават да търгуват само законно придобити продукти между 2003 и 2013 година Общо 300 милиона евро бяха разпределени от страна на Европейския съюз по канали, общия бюджет от една страна и различните други програми от друга страна. Самият одит покри целия период на плана за действие 2003-2013-2014 той бе проведен във втората половина на 2014 година. Фокусът на одита беше върху управлението на плана за действие, както и за целите на плана и ефикасността на същия. Нека сега започна да говоря по резултатите от одита, преди да премина към препоръките. Did the FLECT action plan... Планът FLECT справили се с незаконната сач по един нов начин? Да. Планът за действие се разглежда като новаторски. Защо? Той съчетава инициативи в сферата на търговията с развойна помощ и включва страни партньорки. Yes, and... Напредъкът, както и постигането на резултати, според нас, трудно могат да бъдат измерени. А защо? Поради неналичието на ясни цели и заложени краягълни камъни. Това е един от основните проблеми. Четири държави Гърция, Испания, Унгария и Румъния все още не са приложили изцяло регламента за дървесината, който бе прият през 2010 година, както знаете. Всички знаете, че при единния пазар търговската верига е точно толкова здрава, колкото най-слабата брънка. Това означава, че незаконната дървесина или дървен материал могат да влязат в Европейския съюз през тези държави членки. В същото време Европейският съюз въведе лицензионна схема, за да може държави, които произвеждат дървен материал, да изнасят само законен такъв. Може да се каже, че тук се долавя известен дъх на противоречие. От една страна Европейския съюз обяснява на трети страни, че иска само законен дървен материал. В същото време все още позволяваме да влиза в Европейския съюз незаконен дървен материал. Комисията ще го спомене. Тя започна процедура за нарушение срещу четирите държави членки, които споменах. Различни етапи. комисията приоритизирали своето подпомагане по плана за действие в ЛЕГТ. Не, не го направи. Тоест, нямаше приоритизация. Това означава, че имаше ограничена помощ, която бе дадена на голям брой държави, което разми тази помощ и въздействието и. В заключение, подкрепата на Европейския съюз за произвеждащите дървен материал не бе достатъчно ефикасна. Основните проекти, които разгледахме, създават проблеми, особено тъй като те са насочени към засилване възможностите на публичните органи на властта. В същото време ФЛЕКТ укрепи и НПО. Също така установихме, че напредъкът към лицензиране тече бавно. Нито една държава, която произвежда дървен материал, все още не е получила такъв лиценз по флект. По-настоящем, госпожо председател, има нещо като умора от флект сред тези държави мониторинг и отчетност. Те са неудовлетворителни като процеси и Европейската комисия не докладва периодично за напредъка по плана за действие ФЛЕКТ и както се споменава в документа и в нашия доклад, няма достатъчно силна база данни. За нас това е проблематично. Ако нямаш данните и не разполагаш данните, не ги познаваш, много е трудно да прилагаш политики. Поели Европейската комисия различни инициативи? Да, пое няколко инициативи, особено във втората половина на 2014 година. Тогава всъщност започна одита на сметната палата. Не внушавам връзка между тези две дейности, началото на одита и подемането на инициативи от страна на Европейската комисия. Нека сега спомена нашите препоръки. Какво препоръчваме? Първо, препоръчваме Европейската комисия да заложи ясни цели, както и способите за тяхното постигане за периода 16-20 година. Втората ни препоръка е че Европейската комисия според нас трябва да настоява за а, сериозното прилагане на регламента за дървения материал във всички държави членки. Доколкото разбирам, сега това става посредством тези процедури за нарушения, които са стартирали. На трето място да се използват частни органи за сертифициране, има такива и то авторитетни, и в момента можем да се възползваме от това. На четвърто място, четвърта препоръка, както казах в заключенията, приоритизация е необходима. Що се отнася до държавите, произвеждащи дървен материал? Смятаме, че средствата на Съюза трябва да отидат там, където а, максимално може да се постигне резултат, вместо да се размива между различните държави. На пето място, комисията трябва да се отчита, т.е. да започне да се отчита на всеки две години за напредъка на плана за действие ФЛЕКТ. последния период всъщност нямаше такава отчетност и последната ни препоръка е това да се използва за подобряване на настоящия подход. Ще добавя, госпожо председател, че комисията прие тези препоръки от страна на палатата. И нека накрая няколко заключителни думи за работния документ, който се предлага от вашия докладчик, господин Целер. С голям интерес прочетахме препоръките, които той прави в 7 до 17 параграф. Трябва да кажа, че те са много точни. Така се опитваме да бъдем и ние в одитния си доклад. Те отговарят на заключенията и констатациите от одита, те са реалистични и според мен се съсредоточават върху точните слабости, по които трябва да работи Европейската комисия. Искам да го поздравя за работния му документ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много, господин Пингстън. Сега да чуем докладчика, господин Йоахим Целер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на господин Пинкстън, на Сметната палата и на неговите служители за този доклад за незаконното, незаконния добив на дървен материал и то не само за сечта, но и въобще за проблемите. Господин Пингстън ги обясни вече е, и тъй като вчера започна форума по промените на климата в Париж, темата е особено актуална. След като прочетох представения доклад, си помислих, интересно, я да видим. След това изпаднах в потиснато, след това в ярост защото всичко, което говорим, което проповядваме, бъде сравнено с резултатите от нашите действия, виждаме огромни пробойни. Мисля си тук, че трябва да използваме доклада като повод сериозно да се заемем с тази тема. Не става само за економически загуби. 10-15 милиарда долара е, са всъщност пропуснатите ползи поради несъбрани данъци, както чухме от господин Пингстън, общо взето годишния оборот е около 1 милиард долара и можем да си представим, че тук са намесени в задколисно много по-сериозни организации не става дума само за дървесина. А става дума, както каза и господин Пингстън, за биоразнообразието, за защитата на климата и в крайна сметка за живота на хората там, което има отражение върху цялата планета. Намеренията от 2003 година с определени, определени на цели с страните партньори, които да доведат до резултати. Това намерение несъмнено е добро. Но Сметната палата вече казва в своето прескомюнике, че и Европейския съюз трябва да се погрижи за е, реда. Редица държави и членки не са приложили регламента от 2010 година. Пет години са минали от тогава. Мисля, че е крайно време е, достатъчно време е имало да, да се свърши това. Е, още повече, че тези, тази незаконно добита дървесина се появява на европейски пазари, е, освен това, в рамките на инструмента за добросъседство, ние подпомагаме програми, е, най-пресния случай е от Украина и това не е единствения пример. Тук наистина е необходимо да повишим своите усилия и да, да ги обединим. При това остава абсолютно непонятно понеже говоря за правомощията. Много е странно поведението на комисията. Генерална дирекция ДЕВКО отговаря за управлението на средствата и от, отговаря за контактите с, с страните от Карибския район, Гиана, Гвиана и Хондурас. Е, друга генерална дирекция отговаря за страните в Азия, а и двете генерални дирекции отговарят за латиноамериканските страни, а Европейския институт по горско стопанство управлява съответния инструмент, а пак ФАО осъществява подпомагащи про програми. Приятелите, не става така имаше един, имало е един пруски генерал, който казваше марширувайте отделно, бийте се заедно, но така не става. Но на фона на всичкото, е, всичките суми, издадени предоставени през последните 10-15 години, какво да ви кажа, излиза, че планината се е напънала, но дори мишка не е родила. И е, да, има страни като Бразилия, където е постигнат успех в борбата с незаконния добив на дървен материал и унищожението на топическите лесове. Но ако е било така преди 10 или години на минута в Бразилия, се унищожават тропически гори с размера на 4 футболни игрища, а сега, да речем, са намалели на едно игрище на минута, но това налага сериозни мерки. Това пък, ако стане, те започват да се оплакват, че получават твърде малко материална подкрепа че ако сме направили повече от наша страна, бихме постигнали по-големи успехи. Мисля си, че може би трябваше да използваме парите в подкрепа на онези, които наистина правят нещо против унищожението на тропическите лесове. И не са само тропическите гори, като чуваме какво става в Русия. Изгоряха, изгорели са гори с размера на неголеми федерални провинции и това е официалната информация, която чуваме в новините, а една гора е, се нуждае от един век, за да се възстанови. Така че мисля, че трябва да потърсим друго поле за взаимодействие, за партньорство в тази област. Така че нека го имаме предвид, кога, ако искаме да сключваме договори за свободна търговия с други държави или с е, големите играчи Китай, Индия, Япония, но и Русия, Индия – темата за дърводобива трябва да получи подобаващо място в тези преговори. По предложенията и препоръките на Сметната палата си позволявам някои допълнения с молба да обърнете внимание на моя коментар – още веднъж благодаря за този доклад, който много добре представя един сериозен проблем, който се нуждае от сериозен анализ в светлината на новите събития и дебати. И изрично благодаря на господин Оливие Сортие и на моя сътрудник Райхел, Михайл Райхел за оказаната помощ и съдействие. Благодаря. Председателката, благодаря. Няма изявили желание да се изкажат колегата Чернецки и да, виждам, че и колежката иска думата, прощавайте, давам вие. Thank you very much indeed, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Shortly. Uh, first of all, Първо, за господин Целер. Благодаря за конкретната работа. Документът наистина е много важен. Благодаря и на колегата от Сметната палата. Благодаря за документа. Важното тук е комисията да приоритизира помощта по основни критерии. Европейската комисия трябва да изложи критерии, които да бъдат лесно приложими. На второ място, Европейската комисия трябва по-добре да координира борбата с незаконната сеч. Но основният въпрос, който искам да задам към господин Целер, е Защо има хаос в генералните дирекции? Може ли той да бъде подобрен? Не разбирам каква е ситуацията. Frau Kollegin Шулин, bitte. Ja, hvala za besedo, predsedujoča. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да кажа, че докладът на господин Целер е много добър. Доста проблеми са изброени в доклада. Регламента от 2010 година все още не се прилага от четири държави членки. Това е много интересно. Питам се, защо европейските институции не са направили нещо по-агресивно в този смисъл. И искам също да разбера следното. какво количество незаконно придобит дървен материал може да намерим в държавите членки? Някакви цифри може ли да кажете, защото знаем най-общо колко е незаконната сеч, която е, идва под формата на дървесина от трети страни. Това води и до економически щети на дружества в Европейския съюз. Това са дружества, които търгуват с законно придобита дървесина или дървен материал със сигурност законно придобитие е много по-скъп от този, който влиза в Европейския съюз благодарение на незаконна сеч. И още нещо. Как смятате, че може да се засили сертифицирането в тази сфера, защото сертифицирането може да ни помогне с, да се справим с проблема с вноса на незаконно придобита незаконно придобит дървен материал. Колегата Гербранди има думата. Благодаря, господин Телер, благодаря Пингстън, благодаря за ясното представяне на доклада. Искам да благодаря и на докладчика за неговия доклад. Много често говорим по въпроси, които нямат огромно въздействие върху останалата част на света. Независимо от това, говорим по тях. Смятам, че господин Пинкстън съвсем ясно заяви колко голям е проблема с незаконната сеч. Това е широкомащабен проблем, казва своето въздействие и върху загуба на биоразнообразие, климатичните изменения и милиони, дори милиарди хора са засегнати. Мащабът на проблема наистина е огромен. Обаче, като прочета доклада на Сметната палата, виждам, че след 12 години опити да се задейства системата ФЛЕКТ, няма големи успехи, с които да се похвалим, което е повече от безпокоително. Няма да повтарям казаното от колегите, е, имам само няколко простички въпроса. Първо, тъй като няма сертифициране на законността на сечта в тези 12 години, откакто има този регламент, вижда ли се в близко бъдеще възможност за сертифициране на такъв един процес и в коя държава или кои държави може това да стане? На второ място, знае, че Европейската комисия започна оценка на ФЛЕКТ миналата година. Трябваше да се излезе с доклад октомври тази година, миналия месец, може ли комисията да ни каже какво се случва с а, тази оценка? Знам, че ще получа отговор, ще почакате и ще го получите доклада, но има ли бъдеще системата FLEGT, след като вече 12 години се оказва толкова трудно да се създаде тази система. Може би е добре да извлечем необходимите заключения. И накрая, госпожо председател, радвам се, че регламента за дървения материал бе споменат от господин Пингстън. Разбирам, че има процедури за нарушения, които вече са стартирани. Може ли Европейската комисия да каже нещо повече за това какво се случва и по тази тема? Благодаря. Ja, vielen Dank, ähm, auch dass Sie... Благодаря и за вашето присъствие като член на Комисията по екология. Разбира се, всички вие сте и вашите колеги от е, Комисията по екология сте поканени за обсъждането. Сега господин Роберто Ридолфи, представител на комисията, има думата. И ще помоля да се, да дадете отговори на въпросите поставени от колегите. Имайте го предвид. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси. Винаги се опитваме да го сторим. Най-напред искам да благодаря на господин Пингстън за това, че представи докладът и също така на екипа на Сметната палата, за тяхната усърдна работа. Ние приехме препоръките, т.е. готови сме да направим необходимите корекции. Това е първото, което искам да кажа. Искам да благодаря и на докладчика. Сега ще се спра на няколко въпроса, споменати и в представенето на доклада, и в самия доклад споменахте, както споменахте, флект е доста сложна система. Не само искаме да постигнем резултати, но използването на флект само по себе си е нещо хубаво, тъй като по този начин водим политически диалог с страните. И това е политически диалог, който се отнася до управлението, до корупцията, до е, зачитането на правата на младсинствата. Не става дума за, само за окончателните резултати от флекс. Става дума за една така много сложна дейност. Това, което казахте, е вярно. Трябва да се направят заключения, тъй като процесът е сложен понякога дори е, прекалено сложен, за да може да бъде обхванат. Е, много страни не изпълняват е, изискванията, но трябва да вече е започната процедура за неизпълнение и трябва да се изчака нейния резултат. Второ беше споменато, че резултатите на флект са много трудно измерими но ще ви попитам, може ли да измерите корупцията или резултатите от борбата с нея? Не. Защото незаконността е неизмерима. Е много трудно да се оцени в количествени параметри. Много трудно е да се оцени колко незаконен дървен материал се внася в Европейския съюз трудно е да се оцени, защото е именно поради неговата незаконност. Независимо от това, добрата практика е нещо много важно. Много важно е обезлесяването на големи територии, нещо, което спомена почитаемият господин Пингстън. И както и цитира няколко централни вестника. Опитваме се да насърчим добрата практика в е, горското стопанство, защото животът на голям брой хора зависят от него. Сега нещо за индикаторите. Казва се, че правим много неща в много страни, като че ли нямаме подредба на приоритетите. 15 страни участват в доброволното споразумение за партньорство. Истина е, че има разделение. Девко се занимава с Африка и Латинска Америка, е генерална дирекция по околната среда с Азия, но това само показва, че службите на комисията могат да работят, придържайки се към едни и същи критерии. Но, значи, това доброволно споразумение за партньорство е една сложна процедура. Ние започнахме преговорите през 2005-та. Първата част от преговорите приключиха през 2005 година. И след това започна прилагането на това доброволно споразумение за партньорство. Споразумение за доброволно партньорство, ако щете. Значи много кратко време е минало. А това предполага промени в законодателството в някои страни, дори конституционни промени. Режима на собственост на земята също така. Защото много важно е кой е собственик е, и кой ползва земята. Това е много важен дебат. Говорите за, за вземане на територии, споменавано е и тук. Необходимо е законодателство и в, в междувременно действаме с помощта на публичните власти, но също така и с неправителствени организации. Искам да подчертая, че доброто управление е една от много важните странични резултати от нашата дейност. Срещаме се с посланниците на страните от Европейския съюз в страните, които участват в ФЛЕКТ. И трябва да кажа, че те се обръщат към нас и желаят да продължим съвместната работа, защото факта, че съществуват споразумение за доброволни, споразумение за партньорство, това показва, че ще може по-добре да се борят тези страни с корупцията за върховенство на закона. Имаме намерение да обявим план за действие за прилагане на ФЛЕКС. Някои от елементите вече са формулирани. Ще продължим да работим по тях. Между време, но искам да ви уведомя, че миналата година не сме ускорили работата, просто тя е част от веригата последователността на нашите дейности, но независимо от това благодаря за чудесният одит. Комисията управлява подкрепата по флект в страните производителки, колкото може по-ефективно. И искам а, да ви осведомя, че като съм бил, я самия посланник, Флект е незаменим инструмент в нашето партньорство с тези страни. Но много трудно е да се измерят количествено резултатите. Нямаме все още дървен материал с печат флект в Гана и Индонезия сме много близко до това, но още не сме стигнали до там. Искам да подчертая, че регламентът за дървения материал е едно от най- важните постижения на флект. А, значи, е, регламент е рожба на флекта, не е обратното. Така че, може да видите, знаете вероятно, че в някои страни членки също има още много, което трябва да се направи. Значи, по флект работи не само комисията, но и страните членки. Е, това значи, че е, всички страни, в които имаме план за действие, работим с тях, с посолствата за изпълнение на плана за действие. Значи, може да си представите колко много влагаме, колко усилия влагаме за изпълнение на флек. Все още нямаме дървен материал с печат, който да носи печата на флек. Това зависи от законодателната, административна сложност, но комисията ще продължи усилията си е за повишаване на ефективността, ефикасността на флект, а също така ще преминем към оценка на изпълнението на планът за действие по флект. Неодавна получихме първият вариант на този доклад и е надяваме се през януари да може да публикуваме тази оценка. Но поради липсата на а, някои данни, трябваше да направим една обща оценка, за да можем да започнем дебат как да продължим работата по флект. Ще се възползваме от докладът на Сметната палата на доклада за одита и от оценката, за да продължим работата, но резултатите ще бъдат важни не само за 15-те участващи страни, но също така за комисията и за всички останали, тъй като трудно е да се постигнат резултати. Но когато моите колеги, посланниците на страните от Европейския съюз, настояват, че тази работа е важна и полезна, трябва да намерим начини и средства да я продължим. А, значи става дума, че това е една политическа рамка. А, политическа рамка, която а, дава редица резултати в отношение на развитието и също така политически резултати. А, и тя мобилизира вниманието на обществеността към въпросите за незаконната сеч по това работят и комисията, и страните членки, които са решени да изпълнят планът за действие за борба с незаконната сеч. Сега да отговоря на няколкото зададени въпроса. Искаме още един път да споменем критериите, на които се являе нашите приоритети. Става дума за 15-те страни там са най-много главните наши действия. Те не са така изключителна цел на нашите действия. По-широк кръг страни фактически обхващат нашите действия. Координирането на борбата с незаконната сеч се извършва много добре в стран... самата комисия но главното трябва да се направи в страните членки и техните правоприлагащи органи. И там обаче не достига капацитет. Имаме чудесни е, споразумения за доброволно партньорство, за доброволно споразумение за партньорство с много страни, но ако там е, в тези страни има голяма корупция, няма да успеем да спрем незаконната сеч след като има и редица други незаконни дейности, които не са извън контрол. В заключение ще кажа, че сме взели предвид препоръките на Сметната палата. Имаме ясни цели за 2016, периода 2016-2020. Ще дефинираме и показатели, има процедура по, за нарушение, която ще трябва да доведе до пълното изпълнение от всички страни членки. За сертификацията сме съгласни. Вече започнахме да работим по критериите и начини, за да стигнем до реален процес на сертификация, но за да успеем, ще обсъдим в най-скоро време това с представители на страните членки, за да може да реагираме колективно, едновременно и комисията и страните членки. Благодаря и сега госпожа Пингс, господин Пингстън. Chair, uh, I do not have to, to add much to, to this, uh, maybe just... Благодаря, госпожа председател. Няма какво да добавя, само ще да допълня нещо по отношение на а, процедурата. Споменах Испания, Румъния, Унгария и Гърция. В Испания и Румъния процесът е още начална фаза, т.е. изпратено им е официално предупреждение. А за другите две страни, Унгария и Гърция, процедурата е производството е на втория си етап. Значи на 22 октомври е им е изпратено съответното предупреждение. Това е само за ваше сведение. Благодаря за вашият интерес. Надявам се, че докладът ще бъде полезен и за членовете на вашата комисия, и за Европейската комисия. Благодаря. И накрая колегата Целър е,

А, трябваше да ми каже, че, че Флект е политически проект. Аз не оспорвам неговото голямо политическо значение, но тогава и приоритетите по него трябва да са политически. Не можем да продължаваме както до сега. Нещата трябва да бъдат качени на друго ниво. До сега резултатите бяха маргинални, а 300 милиона евро са били похарчени. Дори няма ясно определен бюджет по този въпрос. Финансира се участие от общия европейски бюджет, от е, е, инструмента за развитие, за помощ за развитие по тематични програми, по фонда за развитие, по партньорство е, е, проекти за партньорство. Парите са объркани, без да постигаме конкретен резултат. И за това малко се затрудяваме да излезем на международната сцена и, се, и бихме искали да играем водеща роля, но ето изглежда стоим смешно, защото не подреждаме собствената си градина. Освен това, какво правим с тези, които не прилагат регламента за дървесината? Едно писмо не е, е достатъчно. Никой няма да се почувства възпрян срещу възможността да прибере милиони от незаконна търговия с дървен материал, без да има възможност за контрол. А, ако доброволно не постигаме резултати, значи трябва да приложим задължителни мерки със съответните правни последствия няма просто да само да размахваме пръст и да казваме, ах, вие кълпазани такива, просто много неща още има да се върши. И вътре при нас но и що се отнася до усилията ни навън. Много неща вече се казаха. Да, това е война на много фронтове, ако искаме да постигнем резултат, защото еднопосочния път не води до успех. Но тогава и комисията като цяло трябва да следи е, темата да не се е, раздробява между различни компетентни органи, а да бъде една истинска програма на комисията със съответните качества. С това изчерпваме тази точка на госпожа Аяла Сендър. En relación al, al eh, Мисля, че докладът на господин Целец е чудесен. Целер е чудесен. А, но както и господин Пинксън каза, сега е време на предизборни кампании, но се надявам, че в Испания новото правителство ще действа много бързо за да направи необходимото. Но и в други страни, Белгия продължава да бъде голям вносител на незаконна дървесина от Бразилия. Престанището на Ротердам е голяма входна врата на незаконен дървен материал. Необходима е система, която да гарантира, че страните, които са подписали това законодателство, да го изпълняват наистина Защото все още много е, големи количества незаконен дървен материал продължава да се внася в Европа. Благодаря е, и на екипа на Сметната палата. Е, по мое, по мое лично мнение, вие дадохте, дадохте личен принос към една чудесна дейност. Много ви благодаря пета точка от дневния ред. Кодекс на поведение на членовете на комисията. Ние преди няколко месеца се запознахме с актуализирана студия, е, проучване на поведение за членовете на комисията и сега имаме едно допълнително проучване в допълнение към нашето е, относно поведението на членовете на комисията Барозо 2 и съответствие с е, етичния кодекс. Приветствам господин Уикен и моля да ни представи проучването. Thank you very much for the opportunity to um, speak to everybody. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас. Много се радвам, че съм тук. Може би не знаете, Corporate Europe Observatory е една научно-изследователска група, която се организира и кампании. Разглеждаме доколко лобирането влияе върху вземането на решения в Европейския съюз. Ние сме част от един алианс за прозрачност и влияние на лобистите. Разглеждаме различни въпроси. Разглеждаме търговската политика, замеделския бизнес и лобирането, както и конфликтите на интереси, особено така наречените въртящи се врати. Невероятно знаете какво разбираме под въртяща се врата. Това означава лица, които влизат и излизат от политиката и когато това създава конфликт на интереси или възможност за такъв конфликт. Разглеждахме този оборот на кадри през годините. Имахме една обсерватория, която наблюдаваше конкретни случаи, в които смятаме, че правилата и показват, че правилата не са достатъчно добре приложени. Наскоро излязохме и с доклад за ТИТИП и въртящата се врата, климатичните изменения и този тип дейност. Сега ще говорим за кодекса за поведение на комисарите. Разгледахме много внимателно къде е отишла комисията Барозо 2. Ще представя нашите заключения в а, своето представяне и след това всеки от вас ще получи копия от доклада. Мисля, че членовете на комисията ви са запознати с това как работи настоящата система за комисари, които вече не са такива и биха искали да вземат нов пост. Това, както казах, се случва по а, кодекса за комисари. Те трябва да поискат разрешение за новата си длъжност, макар че не е дефинирано точно как, 18 месеца. Ако се сметне, че има връзка с предишния им портфел като комисари, се свиква етическа комисия адхок, която трябва да излезе със становище. Ако няма видима връзка към предишната им работа като комисари, то тогава генералният секретариат на комисията излиза със становище и а, комисарите на ежедневно, извинете, ежеседмичното си заседания вземат решение по всеки един от тези случаи. След секунда ще обясна защо смятаме, че тази система не е достатъчно добра. Нека да ви кажа какви са нашите изследвания. 26 комисара излязаха от комисията Барозо 2 през октомври миналата година или малко преди това. 98, може би вече са 100, но 98 нови роли са поети от тях, които са официално разрешени от Европейската комисия. От тези 98, 37 са минали през адхок комисията по етични въпроси, т.е. голямата част от постовете не са разглеждани от тази комисия. Според нас, всеки трети от тези комисари, т.е. 9 от 26 има, са преминали през въртяща се врата в роли в корпоранизации с силни корпоративни връзки и ние смятаме, че тези роли са проблематични и бих могла да обясня защо смятаме така. Според нас поне 8 от новите роли на бившите комисари не е трябвало да бъдат одобрявани или потвърждавани Става дума за финансови корпорации, назначения там, като Мерил Линч, Банк в Америка и някои други финансови корпорации. Включва също така преместване на нов пост в Аква Гесарт Проксимус, Белгакон в миналото, консултантски позиции и други, които според нас не е трябвало да бъдат разрешени. Имаме различни предложения за реформа, които ще представя сега пред вас. В ляво, в черно, виждате как стоят нещата по-настоящем, а от дясно в червено виждате нашите предложения за промяна. Първото е нещо съвсем очевидно. Според нас е много странно, че комисарите имат право на една сума за 3 години като преходна заплата, но етичните им задължения са валидни само за 18 месеца. Те искат разрешение за нови постове в рамките на 18 месеца. Според нас това е нещо доста странно и много лесно може да бъде променено. Смятаме, че ако се получават средства за 3 години след поста, те би трябвало да искат и разрешение за нова роля или нова длъжност, пак в рамките на 3 години. Второто ни предложение се опитва да се занимае с липсата на яснота в настоящия кодекс. Новите правила са неясни за това какво е позволено и какво не е. И унази част, която наричаме въртяща се врата, не споменава конфликта на интереси. И според нас това е очевиден проблем. Това трябва да се промени. Трябва изрично да се спомене конфликта на интереси, според нас. Ако имаше по-стриктен подход в тази сфера, то тогава тези постове, които споменах по-рано, нямаше да бъдат одобрени. Настоящата забрана за лобиране, което се включва в кодекса, също е за 18 месеца. Т.е. има разминаване между това и средствата, които получават а, комисарите в рамките на 3 години. Това е проблем. Смятаме, че 18 месеца е много кратък период време за забрана върху лобирането за такива старши членове на иерархията на Европейския съюз, която взема решение. Смятаме също така, че забраната за лобиране е прекалено тясно изразена. Лобирането не е дефинирано в кодекса и се основава само на бившия портфел или ресор на съответния комисар. Смятаме, че забраната трябва да е за 3 години, не само за комисията, но и лобиране пред други институции, включително Европейския парламент. Друго едно предложение, което искаме да направим е свързано с процеса. Процеса за авторизиране на тези нови длъжности. Споменахме етична или комисията по етични въпроси, която се свиква адхок. Смятаме, че тя трябва да бъде заменена с по-силна структура, която е независима, а, с експерти по етика, които идват от държавите членки. Тази нова комисия или комитет трябва да разглежда всички роли на бившите комисари, а не само онези, които се изпращат за разглеждане. Трябва да има съответен секретариат, който да има достатъчно ресурси и да може да направи надлежно проучване. За да се създаде такава независима комисия, ще бъде лесно. Настоящата комисия се състои от четирима които в миналото са минали през въртяща се врата, т.е. те са вътрешни лица, и ще се избегне това, което става сега. Комисари или висши служители на комисията трябва да авторизират назначение на бивши свои колеги и да го правят, като същото време мислят за собствената си бъдеща кариера. Според мен това е много сложен процес и ако има тук независимост, системата ще бъде много по-силна. Ако се развие такава независима система, то тогава всякакви етични въпроси могат да се разглеждат от нея, които са свързани не само с кодекса за комисарите, но и е, в други сфери. Е, последно голямо предложение е свързано с прозрачността. Показвам ви е, сайта на Европейската комисия. Е, съвсем наскоро излезе тази страница на комисията. Това е стъпка напред. Тук е записана информация за новите е, длъжности или роли на бивши комисари и които са разрешени от е, същата Европейска комисия. За нас обаче информацията, която се предоставя тук, е прекалено ограничена и не е достатъчно подробна. Смятаме, че и друг вид информация трябва да бъде публикувана там. Имаме нужда от конкретни детайли за новите длъжности или роли, имаме нужда от конкретното становище на етичната комисия, а тази информация в момента не се оповестява, макар че, ако я поискате под достъпа за документи, тя ще ви бъде предоставена. Ако тази информация е обект на предоставяне посредством достъп до документи, то тогава тя трябва да бъде направо публикувана от Европейската комисия, тъй като тя представлява голям интерес. Ние зададахме много такива заявки за достъп до документи и го превърнахме в база данни, като в същото време насърчаваме Европейската комисия да направи нещо сходно. Смятам също така, че искаме прозрачност не само ние, Европейския омбудсман също иска информация, казва, че е необходима по-голяма прозрачност в тази сфера. А, това са основните ни препоръки. Преди да приключа, бих искала а, да спомена няколко въпроса, свързани с въртящата се врата. не говорим само за комисията, т.е. за комисарите. Смятаме, че има и други а, причини за тревога около влизане и излизане. Притеснявани също регламента за служителите, той е прекалено стриктен, е, не е ясно дали ограничава служители, когато те влизат в комисията или излизат от нея. Смятаме, че все още има много шокиращи случаи, съвсем наскоро, например, установихме, че има един случай за един служител от DG Energy, който е работил за Exxon Mobil, влязъл е в Генерална дирекция енергетика и сега е взел отпуска при, а, и е заминал а, в фирмата, която е най-голяма в света за нефт и газ. Това е разрешено от Европейската комисия и затова мислим, че правилата не са достатъчно силни. Що се отнася до съвета, там няма правила за така наречената въртяща се врата, особено за председателя. Ще е добре да се приемат препоръки за комисията и те да се отнасят и за съвета и неговия председател. Тъй като съм в парламента, трябва да кажа също така, че зная, че утре ще разглеждате това отговор на доклада на господин Гиголд. И там има препоръки, свързани с а, тази институция и така наречената въртяща се врата. Ние сме съгласни с заключението, направено от доклада, който вие поръчахте миналата година за този кодекс за поведението. И мисля, че казаното там е и нашата позиция. Комисията на Европейската комисия всъщност защитава политическите и кариерни интереси на комисарите. И това трябва да ни тревожи и смятаме, че е задължително този кодекс за поведението на а, комисарите да бъде реформиран. А, смятаме, че е малко късно за комисията Барозо 2. А, всички комисари вече са влезли в етапа а, след а, комисията и се надяваме обаче това да се отнесе за комисията на Юнкер и да се предприемат необходимите действия. Благодаря. Можете ли да е, кажете за новите случаи, от, е, от 8 от които е, не, са, не могат да бъдат приети? Какви са дейностите, на които трябва да се обърне внимание? Какво да се предприеме? Thank you. Um... Благодаря. Е, знаем, че има три искания от комисари които не са приключили проблема на а, разрешаване. Значи, трябва да минат през адхок комисията по а, етичните въпроси, получили са отрицателно становище и генералният секретарят на комисията им е а, предал това отрицателно становище и те са на исканията си. Значи тези три случая не са включени в а, уебсайтът на комисията, а, защото не е приключен проектът на разрешаване. Те не са включени в а, този вебсайт. Мога да спомена точно за кои комисари става дума, но не знаем подробности какви точно са били техните искания. Кони Хедегард. Тя е получила отрицателно становище от Адхок комисията. Комисар Василио също е получил две отрицателни становища. Аз съм във връзка с нея и тя възнамерява да отегли искането си, след като е получил отрицателно становище на комисията Адхок по етичните въпроси. А кои са осъмте случаи, по които има дадено съгласие и утвърдителен отговор? Благодаря. За да бъда съвсем точна, Вивиан Рединг, комисар по въпросите на а, правосъдието а, и вътрешните работи. Тя иска да се да, бъде, да работи в бордът на Найста. Дадено е разрешение. Е, сега е в борда на Аксе Гефа. А също и в кураториума на, на фондация Бекелсман. Е, комисар Калас, комисар по транспорта, той е консултант на Нотел, което е и те е, фирма, в, главно в скандинавските страни, също така той е специален съветник на комисар Домбровски. Тук има някои допълнителни проблеми, свързани с това, че той е специален съветник. Бивше комисар Круз по цифровия дневен ред, тя е специален съветник на Банка в Америка Мерен Линч – Дистра, комисар по търговията, той също му е разрешено да работи за Белга ком сега Проксимус. Разбирам, че още не е член на борда, но белгийското правителство му е разрешило също така, така че просто въпрос на време той да поеме тази работа. Знам, че още не е член, официално член на борда. Той също така и член на няколко финансови компании. Една CVC, която е трета по големина а, в, в, фирма за консултантска фирма за а, къп, фондове за дялово участие. Колегата Дейонки има думата. Ще, е... Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика от сърце благодаря за чудесният доклад. Мисля, че този въпрос трябва да се постави в един по-широк контекст, тъй като мисля, че тази комисия още преди аз да бъда нейн член е възложила изследване на старият кодекс, а също така и изследване на новият кодекс на поведение. И ако погледнем резултатите от тези проучвания, които все още са в сила, там се правят редица препоръки, които не са взети предвид. Препоръки във връзка с предишния кодекс за поведение и във връзка с сега. По отношение на пътуванията, финансовите интереси, решения, кадровите решения, семейните членове на комисарите и така нататък. Така че въпросът за кодекса за поведение е все още много, много на дневен, остава на дневен ред. И е, нашият е, принос към докладът Гиколт в АВКО също така трябва да отрази това. Но в момента това не се отнася до депутатите. Миналата година изпратих писмо до новата комисия с няколко конкретни предложения. Едното беше продължаване на периодът, в който трябва да се изчаква, така да се каже, да се охладат онези, които са напуснали работата си. Другото ми предложение беше до комисията по етичните въпроси. Другият Моето предложение се отнасяше до а, прозрачността и също така удължаване на периода, в който е забранено лобирането. А, за да бъде този период еднакъв с а, периода, в който, преходния период, в който се получава възнаграждение. Получих отговор от комисията, че всичко това ще бъде прекалено скъпо и не е необходимо. От тогава до сам Европейският омбудсман проявява жив интерес към въпросите на така наречената въртяща се врата. И той прави редица препоръки, които не са взети предвид от Европейската комисия. Неодавна омбудсмана написа ново писмо до председателят на комисията, в което каза, че според нея също в съответствие с изискванията за защита на личните данни, трябва да се възприеме по-проактивен подход към въпросите, свързани с въртящата се врата. Защото ако се запознаем с реакциите на Европейската комисия до сега, не е направено нищо за изпълнение на препоръките, било от и след изследването на предишните кодекси, било от страна на депутатите, било от препоръките на омбудсмада. И мисля, че комисар Тимерман, защото това е в кръга на неговите правомощия, е добре да се срещнем с него, да обсъдим тези въпроси и да така му подскажем, че е необходимо препоръките да бъдат отразени в кодекса за поведение, и по-специално всичко, което се отнася до проблемите за влизането и излизането на онези, които работят в комисията. А, Аяла Сендър. Благодаря. Благодаря за тази информация. Най-важното е това, което казаха и колегите. Вие представихте един списък на предлагани изменения към кодекса за поведение. Бих искала да знам на какво се основават тези предложения. Вие споменахте исканията на някои бивши комисари. Някои от тези искания са били отхвърлени. А в други случаи Става дума за комисари, бивши комисари, които играят, стават съветници на новите комисари. В някои случаи може това да е съмнително, недопустимо, в други случаи да е допустимо. Е, тоест, е, интересуваме вашите препоръки на какво се основават необходимо е, може би, да получим допълнителна информация по този въпрос, за да можем така по-добре да разберем проблемите. Докладът, който ни представяте, е по-скоро един списък с изменения към кодекса за поведение, а не документ, който обяснява фактите. Аз бих искала да знам какви са обясненията, какви са, какви са основанията за тези препоръки, а не само кой комисар какво е поискал и дали му е било отказано или не. Мисля, че имаме право да знаем на какво се основават тези препоръки. Бих искала да знам за конкретните комисари, примерно бившия комисар по въпросите на транспорта. Той става консултант за предприятие, което действа в скандинавските страни. И би било интересно да знаем нещо повече. Каква е дейността на тези предприятия, каква е дейността на бившите комисари и така нататък. Предложението за удължаване на срока от 18 месеца до 3 години е много интересно. Според мен, ако те ще получават възнаграждение през преходен период, кодекса за поведение ще трябва да бъде изпълняван от тях през цялото това време. Иначе защо ни е този код за кодекс за поведение? Значи трябва да знаем какъв е периодът точно през който те са длъжни да се съобразяват с определени ограничения. Тоест какъв според нас е, след като те са напуснали работата си, е срокът, в който е уместно те да бъдат ограничени по отношение на службите, е, които приемат, на работата, която изпълняват. Трябва да бъдем е, откровени е, с това. Как да защитим интересите на Европа в случая? Има ли, примерно, функции, които са така в голяма степен по своята природа проевропейски, които тези бивши комисари искат да поемат. Значи необходимо е да познаем, познаваме фактите, за да знаем вашите предложения, интересни предложения наистина, на какво се основават. Колега Тойрар, благодаря на първо място. Благодаря за включването на тази тема в дневния ред. Благодаря и за интересното проучване, което чухме. Два въпроса. От една страна, във връзка с напускането на еврокомисаря, дали се обсъждаше въпроса, дали еврокомисаря говоря за напускане, защото нещата там не се изясниха. Дали е, може да има по-сериозни, как да кажа, механизми за защита. Вие какво бихте казали? Комисарите наясно ли са какво бива и какво не бива да правят? И а в бъдеще и за бъдеще трябва ли да предприемем нещо за това лобистите да не поставят еврокомисарите в положение несъвместимо с етичния кодекс? Това е първо. Второ, ако съм изброил правилно, говорихте за 8 еврокомисаря, за които се води дебат, но аз записах 4 имена. А, знаете ли останалите 4 имена или не? Госпожа Кемп? That was eight, um... Става дума за 8 роли, изпълнявани от 4 комисара. Thank you for the, um, thank you for the... Благодаря благодаря за въпросите. Най-напред фактите. Съжалявам, че не, нямах време да направя по-дълго изложение, но имаме доста, много, доста подробен доклад, в който са отразени на резултатите, до които сме стигнали. Значи, следим протоколите на колегиума на комисията от, ня... от доста време и когато виждаме, че на някому е разрешено а, да поеме една или друга работа, веднага изискваме съответните протоколи. И тази, цялата тази информация е включена в база данни и мога да ви изпратя а, връзка, линк а, към тази база данни, и там може да видите цялата информация, която сме събрали. Има комисари, които отиват в университетите, стават преподаватели и други подобни е, е, служби. Значи много комисари има, чието, е, чиято работа след като напуснат комисията не е по никакъв начин спорна. Искам да се извиня на комисията. Имах няколко а, екземпляра и а, доклад, а, влакът ми беше ужасно много закъснял, обаче и не можаха да се получат тези копия. Ще ги представя на председателството. Сега, три години вместо 18 месеца. Какво е основанието за това предложение? Кодекса на поведението според мен е доста неясен по този въпрос. Казва се, че комисарите имат задължение, например, да информират комисията, да действат почтено. Е, това тяхно задължение като че ли е безсрочно. Но трябва да се споменат конкретните изисквания към бившите комисари, какво те, как те трябва да постъпят. И тези конкретни изисквания обаче само въжат 18 месеца. Тоест има несъответствие между тези задължения, които са в рамките на 18 месеца, и преходното заплащане, което те получават 3 години. Както казах и по-рано, тези е, комисари са на върха на иерархията на тези, които взимат решения в Европейския съюз. Някои са работили не само един мандат, 10-15 години, имат огромни връзки, много голями, голямо въздействие, авторитет и така нататък, които в голяма степен така надвишават това, което е са задачите на един комисар. Затова не може да смятаме, че само за 18 месеца те трябва да бъдат ограничени в своите действия. Три годишния период е по-уместен. Ще ви изпратя а, значи, линк към а, базата данни, но ще видите, че някои бивши комисари са се свър... са, работят за проевропейски институции и организации. Ще видите, че това е така. И сега въпрос на господин Тарък. Господин е, Дали, бившия комисар Дали, също поиска разрешение за два, е, за два случая. Това е отразено в базата данни. Но важният въпрос е дали е ясно какво е и какво не е разрешено. Това е много важно. Защото тук също липсва яснота. Така че правилата за въртящата се врата е, работят за е, въжат за е, работа, но какво е работа всъщност? Какво е дали е само платена работа или неплатена работа, защото има комисари, които са поискали разрешение да работят като консултанти или членове на бордове, членове на управителни съвети, но виждаме, че в тях има бивши комисари, които пък не са искали разрешение за да бъдат там и затова тук трябва да кажем липсва яснота. Един пример. Бившия председател на комисията стана почетен председател на почетен, а, почетен комитет за Европейския бизнес съмит. А, той а, привлича големи корпорации и доста още много комисари. Комисията е, реши, че тази роля не е необходима, за тази роля не му е необходимо разрешение. Но той също така подаде молба да стане а, член на Международният а, съвет а, на Оперхаус. за Мадридската опера разрешение. А, а, а, но значи не е ясно за, за какво да иска разрешение и за какво да не иска а, един бивш комисар. А, трябва значи тези сиви, а, неясни области да бъдат а, а, е, изяснени. Колега Стас, питам. Eh, Колегата Стас има думата. Bedanke. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря наистина за изключително интересното представяне. Както каза господин Де Йонг преди малко, проучването, което е направила вашата организация, всъщност ни подаде много информация. Показани, че всъщност правилата а, имат дефекти. Дадахте интересни предложения за усъвършенстването и Много интересна а, тази дискусия и то в точен момент. Господин Тимерманс а, съвсем скоро ще дойде тук при нас и мисля, че трябва да говорим с него по този въпрос. Това, което искам да ви запитаме. Говорихте за Комисията по етика и напредъка там. Говорихте също така за омбудсмана, госпожа Орайли. Исках да попитам за това. Имаше обмен с нея. Чухме, че тя е разменила писма с господин Юнкер и 8 месеца е отнела този обмен на писма. 8 седмици, извинете. Има напредък, казва госпожа Орайли. Но Смятам, че комисията трябва да е доста по-активна. Ако адхок комисията излезе с становище, е, много по-бързо трябва да се качват тези решения на сайта за прозрачност. Имаме нужда от отговори на част от тези въпроси от страна на Европейската комисия. Искам да разбера дали комисията подкрепя тълкованието на госпожа Орайли. Тя иска по проактивен подход на същата тази комисия. Може да се изменят докладите до някъде на етичната комисия, но смятате ли, че те могат да бъдат качени на сайта на Европейската комисия? Европейската комисия съгласна ли, е, че трябва да бъдат публикувани? Госпожа Мартина Длабаева. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм част от тази дискусия. Отбелязвам всичко това, което се казва и ще го вземем предвид при освобождаването отговорност за 14-та година, както и мене на становище в четвъртък с заместник-председателя Циберманс. Имам въпрос, но преди въпроса искам да бъда малко провокативна. Ако в един идеален свят можем да използваме здравия разум, ще използваме само здравия разум и така ще решаваме, що е то конфликт на интереси и що не е. Но, както знаете, човешкият фактор винаги е слабата брънка, особено в политическия свят. Интересен цитат чух преди време. Там се казва, когато се говори, разбира се, за корупция, не за конфликт на интереси. Първият акт на корумпиране на публичен служител е да се приеме публична длъжност или обществена длъжност, за която не си квалифициран. Тоест, това е и конфликт на интереси. За, коли... за политик или комисар да поеме длъжност, която не му е по ценза. И тъй като не може да използваме здравия разум, имаме нужда от конкретни задължения и конкретни правила. Конкретен въпрос към вас. По време на проучването, до какъв извод стигнахте за това, откъде може да дойде добрата практика? Има канадски кодекс, американски, много частни поведенчески кодекси има, така че от ваша гледна точка към кого трябва да се насочим. Аз също се записах за изказване. Ако въпросът беше толкова лесен, нямаше отново да се занимаваме с него. Мина горе-долу година след края на мандата на комисията Барозо 2. Изненадана съм да чуя, че само четирима плюс трима отхвърлени, общо двама, общо шест еврокомисари са се опитали да продължат да работят в досегашния си ресор. Да видим след още 6 месеца как ще изглеждат нещата. Аз ще припомня, че се нуждаем от актуализация. Комисията Барозо след 20 месеца с изключение на един всичко еврокомисар някъде бяха започнали работа в своя ресорно. виждам, че тук нещата малко са разфокусирани. Говори се за think tank, говори се за участие в различни органи, но еврокомисарите от края време са били схватливи хора, бързо се напасват към нови правила, умеят е, да печелят добре, е, в което няма нищо лошо. Ние просто трябва да сме сигурни, да, ние просто искаме да гарантираме еднакви шансове за всички е, хора. Така че явно тук трябва да следим внимателно а, как стоят нещата. Бихте ли казали всички тези а, консултантски групи, а, think tanks и така нататък, с какво се занимават, какво правят и може ли да направите прогноза как ще се развият там нещата след 6 или 8 месеца? Имате думата за отговор. Thank you for the, thank you for the... Благодаря ви за въпросите за най-добри практики. Никак не е лесно да се избере една система и да се каже, че тя е най-добрата. Това са въпроси, които са нови за публичната етика. ОИСР направи много по този въпрос, тъй като те се занимават с правила и разпространяват добра практика. Подобно на вашия доклад и ние се опитваме да изберем най-доброто от всички системи. Зная, че понякога не е много популярно да се говори за и примера САЩ тук. Хората не искат да мислят, че САЩ е, или Брюксел е като Вашингтон, но когато Обама стана президент преди вече доста години, той въведе нови правила за въртящата се врата след сериозните проблеми, създадени при предишното президентско управление. Да, вие посочихте и САЩ и Канада, е, има и други примери от Европа, но мисля, че ще е най-добре да се избере а, от всякъде най-доброто. Също така, трябва да се опитваме да бъдем най-добрите. И ако Европейската комисия беше тук, те ще да кажат, че, ще, че техните правила са по-добри, отколкото на други в Европа. Аз бих казала обаче, че това не е достатъчно. Трябва да се опитваме да бъдем най-добрите и да бъдем най да правим най-доброто, на което сме способни, а не просто да кажем, че от нас има по-зле. недобрите практики са, са нещо сложно. В отговор на председателката. Посочихме тези 8 роли, които са поети от четиримата комисари, но имаше и други роли, които според нас са проблематични. По други причини, но те също са посочени в нашия доклад. Дали бихме казали, че тези роли не е трябвало да бъдат разрешени? Не, не може да кажем такова нещо, но смятаме, че не са достатъчно надлежно оценени. И правилата не са приложени в тяхната стриктност. Има наистина сиви зони. Мозъчните тръстове са много важни. Е, доста комисари са сега или съветници, или имат почетни функции в мозъчни тръстове. Има различни фундации, като например тази, която споменах, тя е активен мозъчен тръст и бяхме изненадани, че е разрешено това участие там, тъй като тази организация, доколкото аз се разбирам, контролира 17% от деловете на империята, медийната империя Бертелманс. Така че това не е организация, която трябва да се разглежда единствено и само като благотворителна организация. Това е организация с много тесни корпоративни връзки. И ето там трябва внимателно да се разглеждат мозъчните тръстове. Още нещо, което мога да спомена. Господин Алмуния, друг комисар, е част от едно проучване, което се провежда от консултантска организация European House Ambrazetti, се казва тя. Проучването е за енергийната политика и се плаща от Анел – you know, that wasn't a, a, a full-time role. Това по никакъв начин не е, е работа на постоянен договор, но отново е, доста сенчесто и неясно платена работа ли е това, мозъчен тръст, консултация ли е, така че имаме нужда от яснота около всичко това. Благодаря сега да чуем генералния секретарят на Европейската комисия, госпожа Клеспот. Euh, Благодаря, е, госпожа председател. Комисията е, очевидно ще отговори и на направеното проучване, и на писмото, с което се искат промени. Много неща могат да се кажат и както някои от вас казаха, трябва да знаем какви са фактите, на които се основават подобни предложения. Не трябва да се забравя, че етичната система, която в момента се прилага, е в момента част от договора. Това е 245 член от договора. И има право на преценка към края и след края на мандата. И а, има основание, че а, комисията не е приела редица предложения. Не е за очудване, че комисарите а, а, не а, а, декларират за, занятия и работи, които нямат никаква връзка с предишната им работа. А, те знаят, че когато става дума за нарушение на тези задължения, член 245 е, може да бъде използван, да бъде сезиран съда и те да бъдат преследвани. Има един случай, един комисар, който беше е, атакуван в съда е, за извършвана от него работа, делото не бе решено, съда не се произнесе, дека той се оттегли, оттегли желанието си. А, значи, а, така че комисарите гледат да не се занимават с дейност, която е противоречи на закона, на изисквания. Съгласно направеното проучване, факта, че има, няма такива или има много малко такива комисари, това е един добър резултат и ние споделяме анализът на авторите на изследването но не се казва точно какви са точно тези занимания, които се въречат на етичният кодекс. Трябва да се прочетат фактите, да се види какъв е рискът от конфликт на интереси, поради който дадената дейност не е разрешена. Дали тя влиза в кръга на бившия портофел, портфел на, портфел на съответния комисар. Само да се каже, че каквато и да е дейност в частния сектор не може да бъде разрешена на бившите комисари, ми се струва малко прекалено. Това излиза извън рамките, етичните рамки, към които трябва да се придържат бившите комисари. Тъй като комисарите могат да бъдат, разбира се, полезни в, в външния свят, вие познавате този документ, вероятно, в който се уточнява, че ограниченията трябва да бъдат съизмерими с рискът и конфликтите на интереси, за които става дума. Комисията много внимателно следи и е много строга в това отношение. Тя не е разрешила нито една дейност, която било е в конфликт с интересите на Европейския съюз или на бившия портфел на съответния комисар. Именно в този дух работи комисията. Но ние ще отговорим на предложенията за промени в кодекса. Но фамозната идея, която често се повтаря за независима етична комисия, външна етична комисия. Е много пр... красива идея, така на пръв поглед. Още преди години комисията предложи междуинституционна комисия, но а, получи откази от страна на парламента и на съвета. А, тъй като това би било орган, който би било много трудно да се организира. А, така че беше създадена етичната комисия, която в момента съществува. Защото ако първата етична комисия в началото бе съставена от двама бивши комисари и е външни, един външен член, това се даваше впечатление за някаква зависимост и че бившите комисари вероятно няма да бъдат достатъчно предпристратни, достатъчно строги към своите колеги. И затова съставът на комисията да разгледа. Сега има един съд, съдя, един бивш член, господин Терблини на, на парламента и един бивш генерален директор от, в Европейската комисия. Защо има и такъв? за да може да се, за да се прецени какъв е рискът от конфликт на интерес и трябва да се познава много добре портфейла, механизмът и дейността на бившия комисар. Затова трябва да има някой от комисията, който в подробности познава като експерт всичко това, който знае как функционира съответният дейност. в е, е, е, Обединеното кралство е подобно, значи, нещо като партньорска проверка. Т.е. колегите правят преценка на това, което е правено, което е дейността на бившите депутати. Комисарите много добре знаят изискванията към тях. Те осведомяват тук чух, че някои дейности, за някои дейности не, не е било съобщено. Може би една единствена дейност такава има и бе поискано от комисара да го направи. И ставаше дума за Тинг Танк, не ставаше дума за някаква частна фирма или корпорация. В никакъв случай не ставаше дума за дейност, която би била риск за дейността на институциите или конфликт на интереси. Според мен докладът не е така драматичен, както може да изглежда. Четирима комисари, заети в 8 вида дейности, дейности, които биха представили риск от конфликт на интереси. Ние не споделяме този анализ, но този анализ е направен, прави се и е, трябва да получи отговор. Е, аз не мога да дам окончателният отговор, това трябва да стане на политическо ниво, е, под контрола на заместник-председателката на комисията, госпожа Георгиева и председателят на комисията. Те се запознаха с е, резултатите от този анализ, бяха направени съответните заключения. Мисля, че комисията вече показа волята си да действа по-прозрачно, Знаете, че имаме страница, където има връзки, са посочени всички връзки с всички дейности, имената на комисарите, датите на съответните протоколи. И всеки път, когато някой поиска достъп до тези документи, 52 такива искания за достъп до документи до сега е имало, и са предоставени над 200 документа. Значи винаги отговаряме в съответните срокове с най-голяма възможна прозрачност. А, така че не мисля, че комисията може да бъде обвинявана, че е в липса на прозрачност. А, европейските граждани сега дали те трябва да се интересуват от целият този процес на уведомявания, отговори и така нататък, едва ли тук става дума за прозрачност. Но казвам, комисията е прозрачна, даваме достъп до документите, които не се поискат. Аз мисля, че няма друга европейска институция, която е толкова прозрачна. Включително и на ниво страни членки сме а, а, достатъчно а, прозрачни а, в рамките на съществуващата система. А, а, мисля, че за това отговорих на зададените въпроси. Ако има други забележки или въпроси, ще съм готова да отговоря и на тях. Благодаря. Не сме си помислили, че е губене на време да се занимаваме с етичния кодекс на комисарите. Нашия опит сочи, че когато цифрите се налагат, налагат внимание, вече е късно. А пък тръгнем ли от рано, не постигаме резултат. Затова мисля, че проучването е интересно и трябва да бъде следено. Уверявам ви, няма да пропуснем да сторим това. Благодаря на госпожа Кезен. Надявам се да актуализирате след прословутите 18 месеца да цялата тази информация. Иначе аз поделям вашето мнение. Не става дума да се сочим с пръст, а да проследим развитието и тъй като ние сме единствените в Европейския парламент което правят това, е добре всички засегнати или участници от, в процеса като част от процеса за гарантиране на прозрачност и равен шанс в този ресор, в тази сфера. Добре е всички да знаят, че ние следим. Резултатите са интересни. Понякога се налага да ги проследим и да ще видим как ще се развият нещата. Благодаря! Ще се видим отново утре в 9, отново тук, студеничко е, но ще е, гла... започнем с гласуване. Желая на всички приятна вечер и закривам заседанието.